видяхме онова, което показвате. Направени са снимки, не се притеснявайте. И така, съобщение. След като проведохме изслушване на господин Корвин Мике, е, вследствие и в съответствие с правило 166 от правилника за дейността, взех решение да му наложа санкция заради едно изказване, което е направил за африканските мигранти по време на пленарната сесия на 7 юни какво представлява тази санкция, той ще бъде лишен от дневните си за период от 10 дни и в допълнение ще му бъде забранено да участва във всички дейности на Европейския парламент и неговите органи за период от 5 последователни дни. Този период ще започне считано от 12 септември 2016 година. Моето решение е оповестено на господин Корвин Мике вчера. Разбрах, че тази сутрин той пак се е изказвал в пленарна зала и е направил някакви изявления. Беше ми казано, че тези изявления могат да се определят като расистски и съответно ще има санкции. Сега преминаваме към гласуването. Първо гласуваме по въпроса за положението на лицата, страдащи от албинизъм в Африка. Всъщност в този контекст колегата е направил своите коментари.